облагат достатъчно системно незаконните организации. Трябва да се създават работни места, за да имаме развитие. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред, а това е кратко представене на Уставът на Европейското кооперативно дружество. Докладчикът Скъпи колеги, през тази година отбелязвам годината на кооперациите. Тази година е обявена от Обединените нации. Кооперативните дружества са част от економиката и те имат голямо значение за не. 160 милиона предприятия работят в а, а, тази сфера. 120 милиона са техните членове, 5,4 милиона са работещите в сектора на кооперациите. Това показва, че сектора е важен и има корени, е пуснал корени в регионите. Сектор е стабилен и допринася за изпълнение на целите на Европа 2020, не само по отношение на растежа и развитието, но и за социалното сближаване и при опазването на климата. За това Европейски съюз трябва сериозно да приеме поетото от нея задължението да бъде неутрален по отношение на формата на собственост в случая на кооперациите. А, искам да благодаря на всички докладчици. Всяка виждаме Евелин Регнер в този късен час, с които заедно дадохме голямо значение на въпроса по какъв начин устава на европейските кооперативни дружества а, да бъде е, изменен, защото е тъжно, че че е, създаването на Европейското кооперативно дружество не беше е, кой знае колко успешно. Е, въпреки е, тежката процедура бе, беше основан много малък брой е, дружества и в тях работят много малко хора е, устава е твърде е, сложен е, не а, е, отговаря на нуждите на сектора, най-вече за неговата трансгранична дейност. За това ние желаем устава да бъде а, е, изменен, без да се снижават стандартите, най-вече за работещите в а, е, кооперативните дружества. Нашата комисия по заетостта не се задоволи само с това, а хвърлихме един поглед на допълнителните мерки за подкрепа на сектора. На първо място смятаме, че компетентността за този сектор продължава да бъде разпокъсана между множество инстанции, което води до недостатъчно резултати. Имаме твърде малко персонал, който работи в тази област и той е разпределен в множество дирекции. Комисията според нас трябва да вземе мерки, за да подобри координацията и систематично да сравнява положителния опит за насърчаване на солидарността и солидарната економика в страните членки. В своето съобщение 2004 на Комисията за заздравяване на кооперативните дружества, Комисията предвиди 12 мерки и ние призоваваме те да бъдат изпълнени, тъй като до сега са изпълнени само три от тези мерки. Това, което липсва е широко обхватна програма за обучение, но също така и систематично признаване на кооперативните дружества. Ние смятаме, че кооперативните дружества трябва да ползват предимства при разпределението на обществени поръчки, отпускането на държавни субсидии. Не може секторите, които са ни в особена помощ в условията на криза, криза да стават жертва на правилата на Европейския съюз. Така че тук трябва да се отида отвъд правилата за единния пазар. Направете необходимото, за да ги подкрепите. Благодаря. Благодаря. Има петима колеги, които желаят да се изкажат. Господин Миколашек. Еленекур, е, колегиня, колеговия, важена пани е, комисар. Колеги, госпожо комисар, Споменати бяха активите и как това се отразява на положението на служителите. Доброто положение на служителите е важно за европейската економика. Кооперативните дружества защитават интересите на своите членове, но също така подобряват инфраструктурата в регионален план. И те са много видими, що се отнася до социалното новаторство и доставките в селските райони, а също така и в градските райони. Това се доказва и от факта, че има над 60 хиляди кооперативи, които осигуряват 2 милиона и 400 хиляди души. Жалко е, че на европейско равнище има само 17 такива дружества за сега. Смятам, че положението ще е, бъде подобрено, но времето ми изтече. Благодаря. de criză economică și financiară cu care se confruntă Europa Благодаря, господин председател. Економическата и финансова криза не засяга всички еднакво. По-малко засегнати са кооперативните дружества, чието оборот расте. И където уволненията са по-малко. Там е по-трудно да се изнасят производствата другаде. Кооперативните дружества също така наемат, дават работа на много жени. Затова ние трябва да им окажем повече подкрепа. Въпреки, че по исторически причини в много от нашите страни самото понятие кооперация е дискредитирано. По исторически причини. Мисля, че е необходимо да се организират информационни кампании, за приноса на кооперативите към устойчиво социално развитие на Европа. Господин Шогор. Господин председател, Поздравя, приветствам доклада на колегата Гиголт относно статута на европейските кооперативни дружества. Най-вече в неговата част за работниците и служителите. Смятам този доклад за много важен, защото в моята държава, Румъния, но също така и в други страни членки, а, е, кооперативните дружества бяха силно компрометирани по времето на социализм. Е, в доклада на комисията от 5 октомври 2010 година е, се съдържат много неточности и преувеличения. По-силното европейско присъствие в кооперативните дружества ще бъде от полза. Съжалявам, че това е доклад по собствена инициатива. Госпожа Неведелова има думата. 160 В Европа има 160 хиляди кооперативи, в които работят над 1 милион душа, души. И важни са не само акционерите в тези дружества, но и тяхната социална отговорност. Да, те носят отговорност и пред кредиторите, и пред общество, и правата на служителите в тези кооперативи са нещо различно. Имаме един устав, но тези кооперативи играят важна роля като социален модел и затова се нуждаят и заслужават нашата подкрепа трябва да обърнем внимание на конкретните потребности на служителите в тези кооперативи и би било хубаво, ако комисията предприеме стъпки, за да станат тези служители на кооперативите са собственици, акционери във всяка една държава членка. Благодаря. Госпожа Регнер има думата. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Още в самото начало искам да благодаря на докладчика господин Гигот защото той а, а, включи докладчиците в сянка до такава степен в изработката на становището, че ние на практика съвместно разработихме съдържанието на доклада. А, съществуват 17 дружества, а, европейски кооперативни дружества към 2012 година, което е изключително малко. Така че Европейското кооперативно дружество не се превърне в хит. На какво се дължи това и за мен е много важно да е, разберем дали виновни за това бяха разпоредбите, това, че те са твърде е, е, сложни или няма нужда от трансгранични кооперативни дружества трябва да направим така, че да а, бутнем напред създаването на Европейско кооперативно дру, дружество. Съжалявам, че имам само една минута. Тя минава твърде бързо. Просто искам да обърна още веднъж внимание върху това колко е важно участието на работниците и служителите в управлението на тези кооперативни дружества и колко деликатен е въпроса. Сега Давам думата на комисар Василио да се изкаже. Благодаря, господин председател. Комисията приветства интересът на парламента а, към Европейското кооперативно дружество и кооперативното движение. 2012 е Международна година на кооперациите. И затова вашето внимание към този въпрос е още по-важно. Докладът прави навременно, навременен и полезен принос към изясняването на въпроса за Европейското кооперативно дружество. По този начин се привлича вниманието на обществеността към положителната роля, която кооперативите играят за постигане на целите на програмата 2020. Ролята на кооперативните дружества бе пренебрегвана дълго. До момента, когато е, избухна економическата криза – и тогава стана ясно как кооперативните дружества допринасят за заетост, за, социална, за социално развитие. Онези, които останаха верни на принципите на кооперациите, успяха да преодолеят по-лесно негативните страни на економическата и финансовата криза е, инициативата на комисията за обсъждане на бъдещето на дружеството право, е, което е прието през е, октомври миналата година, обхваща и този въпрос. Комисията много добре знае за предложението на парламента за бъдещето на европейските кооперации. Участието в тази работата на тези органи укрепването на кооперациите и вниманието към въпросите за равенството на мъжете и жените. Комисията благодари на докладчика господин Гиголт и на Комисията по заетостта, както и на комисиите по въпросите на жените и на правната комисия. Европейската комисия отбеляза известна липса на интерес към инструментите, създадени а, за регулиране на европейското кооперативно движение. Само 24 европейски кооперативни дружества са били създадени от 2006 година, когато влиза в сила този регламент на сам. На 23 феврари 2012 година Европейската комисия прие доклад за прилагането на този регламент – и го изпрати до Европейския парламент, съвета и другите европейски институции. От този текст става ясно, че сложността на законодателния инструмент е една от най-големите пречки за прилагането му на практика. Затова комисията планира да проведе две големи конференции, за да се консултира с заинтересованите страни как да бъде опростен на, на статута на Европейското кооперативно дружество. Едната конференция ще бъде проведена в Брюксел с участието на комисарите Таяни и Барне, а другата в Кипър а по време на кипърското председателство през септември. Комисията ще докладва на парламента след като анализира доклада за прилагане на регламента и след като приключи консултациите си с заинтересованите страни по време на тези две големи конференции. Анализът и предложенията, с които се съдържат в доклада, ще се вземат под внимание при оценката и в процеса на консултациите за опростяване на законодателството, което а, урежда въпроса за Европейското кооперативно дружество. Това се е, бъде включено и в Европейското дружествено право. Благодаря, госпожа комисар. А, с, с това приключваме дебатите по този доклад. Ще гласуваме утре по обед и последна точка от нашия днес.